Der erste Tagesordnungspunkt ist die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums. Така да започнем работа. Първо упражняване на права на собственост. Докладчикът по тази тема е Паул Рюбик. Ще го помоля да ни въведе в темата. След това колегите, които се присъединят към нас, също ще могат да се изкажат. Заповядай, Пао. Sehr geehrten Damen und Herren, äh, geistiges Eigentum За доста хора тази област е неразбираема, но от друга страна интелектуалната собственост е много важна част от економиката и както е, физическата собственост е важна за е, развитието, така и интелектуалната собственост също е не по-малко важна и за това защитата на интелектуалната собственост бележи много добро развитие и се наложи в света, дори и в страни, от бившата комунистическа система, където нямаше голям приоритет интелектуалната собственост. В тези страни междувременно се осъзнава колко е важно да се защитават собствените идеи и собственото творчество, за да може по този начин да се насърчава успеха и иновацията в економиките. За Европейския съюз е особено трудно в рамките на 27, 27-те държави членки да се оформи економическото пространство, което трябва да бъде без граници, което трябва да бъде свободно от политически и географски граници в Европа и концепцията за вътрешния пазар естествено е изключително важна за интелектуалната собственост и естествено при интелектуалната собственост голямо значение играят лицензите. Там а, има възможност за а, използване на интелектуалната собственост в рамките на економиката, на стопанството и е, лицензите в много сфери на интелектуалната собственост, играят важна роля, като например марката, марките, пиратските продукти. Навсякъде, където се отдават лицензи, е, става дума за една доста комплексна сфера, не само в Европа, но и в света и смятам, че Европейския съюз трябва да се чувства призован да укрепи своите структури в сферата на интелектуалната собственост и особено при реализацията на права върху интелектуална собственост. Не става дума за това големите концерни да защитават е, техните разработки от е, непозволени имитации, е, най-вече когато става дума за продукти на изследователската и иновативната дейност. Напротив, за отделни изобретатели или творци на интелектуална собственост и особено за малките и средни предприятия, за тях трябва да бъде гарантирана съдебна защита, така че те да могат е, да реализират правата си върху интелектуална собственост. И е, в тази връзка връзка трябва да се помисли за насърчаване на предоставянето на лицензии за интелектуална собственост трябва да бъде възможно да се дават лицензи за целия вътрешен пазар и естествено това трябва да се има предвид, особено когато става дума за езиците и трябва да се помисли дали лицензите могат да действат извън географските граници за региони, за с определени езици, примерно лицензи за испански, френски или немски език, така че да могат да се придобиват лицензи за определени езикови модели и когато този език е, не се ползва в Европа, само в целия свят, тогава се струва да се помисли дали и на международно равнище да не се помисли да се дават лицензии за един езиков режим. Това ще бъде особено предизвикателство за Европа по отношение на езиците, защото ще бъде гарантирано и реализирането на правата. Освен това, трябва да се помисли за оперативната съвместимост и техническата неутралност. Аз мисля, че интелектуалната собственост трябва да допренесе за разширяване на използваните формати и тяхното по-голямо разпространение. Също така съдържанията в тези формати да бъдат конвертируеми, така че да не се получава изолация на пазара, а да се гарантира техническа неутралност между различните видове права върху интелектуална собственост. Това е особено важно в сферата на информационните и комуникационни технологии и мисля, че е, трябва да се помисли за е, гарантирането точно на е, подобна сигурност и е, също така когато става дума за европейски лиценз, т.е. за лиценз на територията на целия Европейски съюз, трябва да се помисли за е, единен орган, който да отговаря за реализацията на е, правата върху интелектуална собственост извън рамките на Европейския съюз, например за европейски езици, така че да се помисли езиците, които се говорят в Европа, да е, се ползват с закрила и извън границите на Европейския съюз. Сега, точка 5 за санкциите при нарушение на правата върху интелектуална собственост. Тук е, авторското право, е, особено когато то се нарушава, може да доведе до загуби и тук трябва да се помисли за конкретни правни действия в бъдеще. В точка 6 се предвиждат санкции съгласно правната уредба на конкуренцията и на е, търговската дейност. Ние познаваме е, в рамките на Европейския съюз много високи санкции е, в е, сферата на изпълнителното право, т.е. на сферата на изпълнението, особено когато става дума за конкуренцията и за интелектуалната собственост. Тук трябва е, да бъдем много по-стриктни и да действаме особено бързо и ефективно при пиратски марки и продукти, за Европейската комисия и за економическия и социален комитет ще бъде много важно да се извършва е, постоянна оценка на въздействието за малки и средни предприятия, особено когато става дума за големи концерни, които изискват от малките и средни предприятия високи суми като обещетения за извършено нарушение върху права на интелектуална собственост собственост. Тук е, проблемите са доста големи, поради което, е, както е предвидено в е, Small Business Act, трябва да се отдаде е, особен приоритет е, на е, тази сфера. И последната точка Европейската обсерватория за пиратски марки и продукти, която беше разширена в рамките на нейната дейност. Е, тя трябва да разработи повече предложения във връзка с стандартите и критериите и е, съпоставимостта на данните, когато става дума за е, откриване на нарушения, свързани с пиратски марки и продукти. Аз мисля, че в бъдеще за нас е важно да имаме обективни данни, които да могат по прозрачен начин да се предоставят на обществеността, защото подобна прозрачност може да има възпиращо действие и е, ние да стимулираме по този начин положителното економическо развитие на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря. Е, искам да попитам дали докладчикът Сянка желая да вземе думата. Ако не, господин Рибази има думата сега. Госпожа Ривази, извинете. А, грешка ли допуснах в произнасянето на името? Из... Извинете. Благодаря ви. Явно става дума за един много важен въпрос. А, много беше интересно изложението на докладчика, но вие помолихте докладчика Сенка да вземе думата и затова не ви разбрах. Сега, докладчик спомена всички основни проблеми, които трябва да вземем предвид и които трябва да обсъдим тук в нашата комисия. Вие споменавате санкциите, които трябва да се налагат. Може би трябва да добавиме и основните права, като например основното право на достъп до информация. Това ми струва ми се важно, защото трябва да намерим някакво решение. Все още не сме намерили общо решение, никое отделно правителство не е намерило свое собствено решение, а в, в крайна сметка целта е да се постигне един баланс между авторските права, интелектуалната собственост и е, основните свободи, т.е. начин по който няма да се нарушат никакви е, права и свободи. Госпожа Кочер. И иска ли да вземе думата? Кохмерин, благодаря. Ще бъда съвсем кратка, защото смятам, че този доклад на господин Рубик напълно отразява становището и то по един много уместен начин. И е, това е отразено във всички точки на доклада. Там е, се правят конкретни предложения, какви правни мерки могат да се прилагат под формата на санкции. Естествено, е, това ще бъде предмет на дискусия, но предложенията вече са направени и те ще се разгледат в различните комисии в рамките на целия мандат, така че ви благодаря много сърдечно за това становище. Благодаря. Колегата иска да вземе думата. Благодаря ви от името на зелените. Искам да ви задам два въпроса, които ми се струват, че са доста важни в случая. Първо, става дума за нарушаване на разпоредбите, залегнали в патентите, примерно в областта на здравопазването. Това не е нарушение, което е съпоставимо, примерно, с незаконното изтегляне на песен или филм. И второ, не трябва ли да обсъдим отново полето на приложение, обхвата на патентите и цената на тези патенти, защото понякога е, използването е, е, нарушава всички правила само и само, за да се запазят известни права и да се получават известни е, доходи. Така че смят, понякога патентите се защитават абсолютно незаконно и неуместно. Давам думата на комисията. Yes. Thank you very much for... Да, благодаря много за вашия интерес в тази област на фалшификациите, пиратството и борбата за закрила на правата на интелектуална собственост. Миналата година комисията излезе с съобщение за упражняването на правата на интелектуална собственост, като въведохме редица незаконодателни мерки. Разбира се, темата е изключително сложна а, и се урежда от различни а, актове, като например а, този е директива, както и директивата за митниците. Сега въвеждаме и незаконодателни мерки. Важно е, че се обръща внимание на защитата на малките и средни предприятия посредством информационното бюро, но и чрез тази обсерватория, в която ние членуваме работим на базата на натрупаните данни, продължаваме да събираме данни за фалшификация, фалшификация и пиратство. Ние ще ви предоставим тези а, данни и вие ще вземете а, съответно политическо решение. А важно е да се набляга на сътрудничеството между държавите членки, но също така и между отделните фирми и отрасли. Благодаря много. Благодаря. С това приключихме работата по тази точка от дневния ред. Искам да посоча, че крайният срок за внасяне на изменения е 25 февруари и след това на 17 март. Ако всичко върви по план, ще гласуваме сега Минаваме към точка 6. Става дума за доклад относно осъществяване на взаимодействие във връзка с заделени средства за научни изследвания и иновации съгласно регламент 1080-2006 е, е, относно Европейския фонд за регионално развитие, седмата рамкова програма за научни изследвания. Е, и развитие в градове и региони, както и в държавите членки на Европейския съюз. Аз е, прочетах цялото заглавие, е, тъй като колегата още не е влязъл в залата, имам предвид докладчика. Колегата Хасимакахис обаче ще дойде всяка минута, така че няма смисъл да давам думата на други. Нека направим почивка от две минути, но моля ви, не напускайте залата, докато дойде докладчикът. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, es geht weiter. Уважаеми колеги, продължаваме с особена радост приветствам сред нас колегата Хаци Маркакис. Точка 6 няма да я обявявам отново, защото всичко беше казано във връзка с заглавието. Няма да повтарям по 10 пъти това заглавие не е необходимо. Става дума за взаимодействие във връзка с заделени средства за научни изследвания и е, давам думата на господин Хацимаркакис, който може да започне със своето изложение. След това е, колегите могат да вземат отношение. Благодаря, господин председател. Съжалявам много за закъснението и е, за съжаление не мога да се клонирам и да изпратя днес тук моя двойник. Исках да взема отношение по темата смяна на парадигмата, защото това, което имаме пред нас и което сме обобщили във връзка с регионалната и кохезионната политика от една страна, която не е толкова наша задача и от друга страна политиката в сферата на научните изследвания, което вече е съществена наша задачата, тази смяна на парадигмата трябва да се осъществи през изминалите периоди 25% от общата сума, която е включена в Иновационния фонд и Кохезионния фонд, бяха предвидени за изследвания и навсякъде, където това е правено, наистина имаше плодове и се стигна до невероятни успехи. Това е, може да бъде потвърдено от колегата Рой и от мен. И за това е, ние двамата смятаме, че трябва да се върви по-силно в тази посока. Радваме се, че парламентът се превърна, ако мога така да се изразя, е, защитник е, на всички, които са за борба с промените в климата. Когато се прави това, когато се осъществява един политика в защита на климата, трябва да се прилага целият инструментариум, който е на разположение в Европейския съюз. И тези инструменти, които имат най-силно длостово действие, това са финансовите инструменти, кохезионния и е, социалния фонд и аз мисля, че а, е, също и фонда за развитието на селските райони би могъл да изпълни своята задача, защото в е, селскостопанската сфера се преминава от а, е, директни помощи за земеделските стопани към а, подпомагане на селските райони. А, за какво всъщност става дума? Имаме различни инструменти за подпомагане, като например ЦИП, това е програмата за конкурентно способност или и иновации, или пък седмата рамкова програма, която е дотирана с около 50, над 50 милиона, милиона милиарда евро. Става дума за това, че всички, които кандидатстват за среща, среща средства от тези фондове, трябва да попълват най-различни формуляри и а, няма уеднаквяване с инструментите за а, насърчаване на регионалната и структурна политика и нези региони или държави в Европа, които са особено изобретателни, могат да постигнат кохерентност, но тези, които нямат опит в тази насока, просто изстават извън това развитие. И затова наша задача е, като Европейски съюз, да въведем единни критерии критерии за насърчаване на регионалната политика и на политиката в областта на научните изследвания, така че да бъде по-лесно да се постигне синергиен ефект, но и при формулиране на целите на политиките трябва да се поставят по-силно акцентите върху изследванията и иновациите. Ние е, знаем много добре, че ние европейците можем да бъдем добри в глобалната конкуренция, само когато вървим в тази посока. Само а, по този начин а, може да се обясни факта, че някои държави и членки са разработили клъстъри в сферата на научните изследвания, като например а, нанотехнологиите. Това прави моя регион Зарланд в Германия. Такива клъстери има в сферата на биотехнологиите, в информационните технологии и много други сфери. Така че преди изостанали региони сега вече са почти на целните места, след като използват е, такива инструменти. Освен това, трябва да се а, е, намали бюрокрацията, да се а, е, тласне в една по-умерена посока, а, в един стримлайн, както се казва на модерен немски язик, и за това а, са ни необходими все повече хора, които могат да управляват изследователската дейност и иновациите. Ние искаме да намалим бюрокрацията, обаче това е възможно само до определена степен и за тази цел трябва да има хора, които да могат да управляват този процес. Аз сега не искам да изнасям лекции, но вярвам, че Европейския съюз трябва да прояви активност в смисъл тези хора в отделните региони да бъдат обучени по съответен начин, така че да се постигне по-висока ефективност при управлението на всички средства. Само по този начин ще успеем и извън а, кластърите да създадем един единен ландшафт на научните изследвания и иновациите в Европа и само така ще можем, например, да постигнем по-голяма е, ефективност в сферата на транспорта. От една страна, а, разбира се, е важна инфраструктурата, обаче от друга страна са особено важни изследванията и иновациите, например, когато става дума за широко спектърни кабели. Дискусията, която водим в момента и ще водим цялата тази седмица по отношение на транспорта, в нея беше казано, че е, когато става дума за електрически влакове, не е достатъчна само инфраструктура. Необходими са инвестиции в нови идеи и аз е, е, съм благодарен на колегата Ван Нистелрой, който е в Комисията по регионално развитие, която е водеща, че той е, наистина поде тази инициатива, за която му благодаря. Както казах, благодаря ви за вниманието. Благодаря и искам да попитам дали има изказвания. Колегата Винклер. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Първо искам да посоча, че до голяма степен мога да приема становището изложено в доклада на колегата Хацимакакис и особено това, което беше казано във връзка с значението на регионите, че те трябва да се ползват от средствата от кохезионните фондове, които са предвидени за изследвания и иновации също така, чрез подобряване на съгласуваността в тяхната дейност, бихме постигнали по-добри резултати. Има различни участници, които работят в различни програми с различни директиви и насоки за подпомагане, но няма достатъчна съгласуваност между тях и не е установено какво точно би могло да се координира. Важно е по отношение на иновациите иновациите и изследванията да се въведат единни критерии за администриране на тази дейност в различните програми за подпомагане, за да може да се гарантира уеднаквяване и е, наистина правилно насочване на средствата в сферата на иновациите и изследвания бюджета. Радвам се, че са увеличени средствата в структурния фонд за иновации и изследвания. Това е положително развитие и, е, както казах, е, ние е, при това положение можем само да приемем този доклад. Благодаря колегата Бютикофер. Благодаря, господин председател. Основните насоки в това становище аз мога да приема, съгласен съм с тях. Имам обаче само три забележки, които биха могли да послужат и като е, изходна точка за нови идеи. Първо, по точка първа не съм особено сигурен дали при цялата любов към регионите, към родните места, дали там наистина е най-добре иновациите да се извършват на регионално ниво. Е, за някои иновации са необходими по-големи рамки, отколкото рамките на един регион и е, мисля, че тук формулировката трябва да бъде по-гъвкава. Второ, според мен би било добре а това посочи и колегата Хацимаркакис, ако вземем предвид е, факта, че а, е, трябва изрично да се спомене а, е, модела, по който трябва да се извършват иновациите, а именно устойчива стопанска дейност. И смятам, че а, експлицитно ще бъде добре да се посочат иновациите, които са особено важни за предстоящата индустриална революция. Така че според мен бихме могли тук да направим някои допълнения, но както казах, съм съгласен с основните насоки на доклада. Благодаря. Господин Енек. Първо, искам да изразя пълната си подкрепа към отличния доклад на господин Хацимаркакис. Тук има два проблема. Имаме нужда от добър текст и от текст от регионалната комисия. Ако разгледаме сегашната ситуация, виждаме проблеми. Просто не се знае откъде да се намерят пари за познания и иновации в много региони. Възможностите за кандидатстване за финансиране са много скъдни в много области и региони а, от друга страна а, също има а, проблеми за, с а, информацията за различните фондове. Ликвидността на информацията е проблем за по-малките региони, фирми, институции, университети и а, това пречи да участват а, а, не само а, защото има изискване за съфинансиране, това е добра идея, а поради потоците, а, паричните потоци и тяхната скорост. А, има големи забавения. Винаги се иска от по-малкия партньор първи да вложи парите. Това е проблем в много области. Има и много регионални и, а, други власти, които не искат да финансират. Ако вложите едно евро, казват, ще дадем и ние още едно. Не знам как се смята всичко това. Трябва да се говори с администрацията на държавите. Това са огромни затруднения. Мисля, че е добре да има експерти в регионите, които да разбират всички тези неща. Идеята е добра, защото не е разумно всички да хвърлят усилия, време и пари в проучването на подробностите, свързани с попълването на тези заявления за кандидатстване. Това е един от основните моменти, застъпени в доклада, мисля много ценен. Сега, от това, което ме е научил собствения ми опит, аз съм работила като координатор няколко години а, за изготвяне на стратегии на регионите и изготвяне на предложения за такъв род проекти. Та мога да кажа, че има голям потенциал за засилване е, на ефективността на нормативната уредба и е, поради редица фактори днес, включително липсата на работни места и финансовата криза, мисля, че трябва да действаме бързо, защото това е изключително важна възможност. Благодаря. Колегата Мацарас. Господин председател, бих искал да благодаря на господин Хацимакакис за доклада и който е много навременен в момент, в който седмата рамкова програма е обект на а, преглед. Ние винаги сме извършвали съвестно тези прегледи, но все още не сме постигнали необходимите резултати, така че заключенията, които направиме сега, ще трябва да залегнат в осмата програма, осмата рамкова програма, за да намалиме административното бреме и да намериме начини и мерки да подкрепиме малките и средни предприятия. По този начин ще дадеме тласък устрем на новаторството за бъдеще, защото наистина има, има напредък, има желания, но резултатите не са винаги на лице. Проблема всъщност не е с самата фундаментална наука, а с приложението на а, резултатите от научните изследвания. Така че е, всичките тези резултати могат да бъдат включени в малки проекти за по-доброто приложение. Благодаря ви. Благодаря. Не знам, тъй като има повече представители на комисията, кой точно ще вземе думата. Благодаря. Здравейте. Аз съм Валери Синаки от Европейската комисия. Много се радваме на това виждане, както и на самия текст на проекта доклада, който получихме, защото според нас той напълно съзвучен с цялостния подход, призоваващ към координация. Ще обърна внимание на три работни области е, за синергичен ефект, е, но те са много повече. Може да се задълбочат нещата. В момента има общи инструменти, които ние изграждаме заедно в различните служби на комисията. Работна група по европейските кластери, групи за наблюдение, които служат като обсерватория за измерване на различните мерки на регионално ниво, Регионалното сътрудничество се подкрепя от различни служби в комисията, наречената бърза бързо платно или бърза линия. Много са нещата, аз няма да ги изброявам. В нашия дневен ред са включени общо съобщение което е от тази година, 2010, е от две от службите на комисията. Там се набляга на синхронизиране между структурните насоки в а, структурните фондове с новият план за иновациите за намиране на нови възможности за синергичен ефект и насърчаване на а, работата по иновациите в регионален план. Това е същата посока, която а, се оформя и в самия доклад, както виждаме. до края на март се очаква да излезе и един стратегически доклад относно освояването на средства от структурните фондове по отношение на новите насоки за периода до 2013 година. Ще има доклади за всяка от държавите членки по отношение на стратегическите насоки за програмния период за структурния фонд. Това е доклад, който ще излезе съвсем скоро. Така ще имаме възможност да, да видим какви са а, първите резултати, поне да се ориентираме дали а, действително нещата се развиват в желаната посока. Благодаря. Благодаря. Е, сега колегата Хацимаркакис, искате ли да добавите нещо? Разбира се, благодаря господин председател, че ми давате думата. Искам първо да благодаря на комисията за направения преглед на актуалните бъдещи задачи, но колегата Месарош е, наистина беше много точен. Става дума за синергия и то точно в този момент, в този момент, в който се планира новата е, рамкова изследователска програма и е, тук е, трябва много неща да се преработят от държавите членки. Така че още веднъж повтарям, сега, точно сега е моментът да се поставят е, правилно стрелките. Искам да благодаря на колегата Винклер за това, което каза във връзка с стратегическата насоченост. Аз е, знам от кой регион идвате вие, знам, че там полупроводниците играят много голяма роля това е една стратегическа насоченост, която ние не искаме да губим от поглед. Необходими са много средства за иновации. Вашият регион Саксония може да бъде пример в тази насока. Знам, че в бъдещето, в миналото, Саксония е използвала много добре средствата от тези регионални фондове, за да може да постигне точно това стратегическо развитие в основата на иновациите. Искам да благодаря и на колегата Бюти Кафър за това, което каза във връзка с устойчивото економическо развитие. Наистина тези различни становища са все пак ограничени и вие бихте могли да допълните и мен и колегата Бюти Кафър с нови предложения и идеи и по-ясно да се посочат отделните индустрии. Аз искам да ви кажа, че приемам и понятието Greening Industry – аз искам сега да се спра специално на казаното от Лена Ек, именно във връзка с това как трябва да се подхожда към финансовите средства. Комисията похвали текста, обаче в, бъдещ, в миналото комисията направи доста грешки. Актуалният пример е Гърция. Това е страна, която беше получила в миналото огромни средства от регионалните фондове и съвсем малка част от тези средства бяха вложени в изследователска дейност и иновации, обаче по много успешен начин. Гърция от момента на влизането си в Европейския съюз загуби своята производителност. Виждате до какво доведе това. Това е държава, която повече или по-малко живее на кредит, а само в сферата на информационните технологии постигна бляскави постижения и това само в рамките на рамковите изследователски програми. Сега, от една страна виждате каква е производителността в Гърция, индустрията изцяло се срина, процъфтяват само браншове като туризма и информационните технологии. И аз искам да отправя призив към новите държави членки. Радвам се, че господин Месер взе отношение по това. Ако новите държави членки не използват потенциала от е, тези синергии, е, може да се получи така, че в даден момент е, те да бъдат изхвърлени от производствения процес. Примерът с Гърция показва много ясно, че ние сега трябва много силно да вървим в тази посока и отчасти дори да предоставим на държавите членки необходимите специалисти, необходимата експертиза за управление на средствата, защото иначе няма смисъл. Виждам а, как е в Гърция, като а, човек, който се занимава с бюджетен контрол, мога да ви кажа веднага къде са местата, където се извършва злоупотреба и неправилно инвестиране на средства. Вижте как върви дебата в Гърция по отношение на Европейския съюз. Ще видите, че нещата наистина добиват опасна насока и е, би трябвало, е, може би, изцяло да преработим нашата политика за подпомагане. Колегата Нистел Рой излезе в момента от залата, но остава дума за една важна точка, внесена точно от него в дискусията и моля колегите да следват тази насока и в техните доклади. Благодаря, господин председател. Благодаря. Не виждам други желащи да вземат думата. Ще посоча, че крайният срок е, за изменения е 24 февруари 12 часа, т.е. вчера имате, имате предвид, че срока е кратък. Колегата Винклер моли да удължим срока с един ден. За мен не е проблем да се удължи до 25, защото наистина е, е много кратък срока. И за това аз бих помолил срока да бъде до 25, а не до 24 февруари. Предложението е много уместно, няма смисъл да се бърза, така че ако сте съгласни 25 до 12 часа да се внесат измененията, благодаря. С това приключихме работата и по тази точка на дневния ред. Сега в 10 часа е предвидено гласуването, освен аз не знам дали, е дали бихме могли една точка да разгледаме в оставащото време, но мисля, че не е по-добре да обява почивка. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. И така, скъпи колеги, преминаваме към гласуването. Това е седма точка от дневния ред и последващите, разбира се. Искам да кажа нещо обаче по тема, която, по която с мен споделиха мисли доста от колегите. Сигурен съм, че по-нататък ще имаме още много заседания, в които ще има гласуване и ще бъде още по-напреднато. Но ще ви моля да изготвяме резюмета по документите, които се гласуват, за да може хората да ги прочетат и да се подготвят своевременно. Защото инак Вечерта преди гласуването се явяват предложения за изменения и то примерно на френски и не може да се включат в гласуването за следващия ден. Но ме помолиха да се обърна към всички вас. Значи, когато се постигат тези компромисни споразумения за изменения, ще ви моля да ги давате колкото може по-рано и, и поне на английски, защото Разбира се, не може а, всички да знаем всички езици и става така, че насред а, залата става а, човек а, и казва, не мога да гласувам, защото не разбирам това изменение. Сега ще ви помоля да направим едно тестово гласуване по въпроса дали в бъдеще Абе не, няма значение. Дали да не излезе малко слънце днес да напече или така е добре. Така, да стане ли по-слънчев деня или не? Моля, гласувайте. Господин председател, мисля, че има някакъв проблем с моята карта. Май всички успяха да гласуват. Моята карта не работи, ще трябва да я сменя. Пробвах я, но неуспешно. Еми, аз ще добавя вашия глас. А, и така, край на гласуването. А, ясен е резултата. Седмина не можаха да решат дали искат дъжд или слънце. Искам да поговоря с тия седмината, да видя какво им пречи да вземат това съдеб, съдбовно решение, дали да вали или да дрея слънце. И така ще видим и проблемите, как ще се решат. Господин Костет. И започваме е, с, с е, доклада относно съобщението на комисията е, за действие срещу рак. Започваме с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 И така електронно окончателно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. 16 падна. мисля, че беше ясно, но ако настоявате. Добре, ще проверим гласуването по 16-то изменение. Мисля, че беше ясно, но както и да е. Сега гласуваме по 16 Един от НП е в повечко. Край на гласуването. Резултата пада. Ясно е. И така гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Трима от НЕП са в повече. Те е, е стават се повече и повече. Нещо е, чу, прекрасно размножават се тези членове. Сега двама са в повече. Дайте назаем някой на другите групи, на тях не им стига. Сега един ви е в повече. Край на гласуването. 46 за, няма против трима въздържали се. Честито госпожа Кростете. Сега към а, доклада на госпожа Риера Мадорел, точка 8 за диалога между а, университетите по въпроса за бизнеса. Първо за, против, въздържали се, приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Я да проверим трето изменение. Моля, гласовете електронно. Край на гласуването. Двама от НП са в повече. Край на гласуването. Моля за резултата. Приема се. Разликата е видима. Сега по второ изменение. За, против, възражали се, приема се. Четвърто за, против, възражали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто компромисно предложение по 7а за Сега осмо. За, против, въздържали се. Пада. Девето. За, против, въздържали се. Десето. За, против, въздържали се. Пак също се приема. Единайсто за, против, въздържали се и това се приема. Второ компромисно предложение за благодаря, против, въздържали се, приема се. 12 пада, 13 за. И 13 пада. Извинете. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 14 пада. Така стигаме до 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, също се приема. 17. 17 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 26 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Я, я да проверим втората част електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И резултата, моля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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, приема се. Няма ли повече? И така, гласуваме целият текст електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един от НП идва в повече. Край на гласуването. 48 гласа за, 3 въздържали се, няма против. Благодаря много и честито за успешно приемане. Така преминаваме към девета точка до Бялата книга адаптиране спрямо изменението на климата към Европейска рамка с действие. Становище на госпожа Матиас. Госпожа Ялан. Много благодаря. Всъщност бих искала да обясна набързо някои неща. Тук в списъка има едно място, където срещу НП има един минус. Не става дума, че ние сме против измененията по същество, а смятаме, че тези изменения просто не са е, уместни тук. Просто ви го споменавам, за да имаме предвид, когато гласуваме. Просто смятаме, че тези изменения са неуместни. А сега ви предлагам да продължим. Изменение 7, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Отхвърля се. Въздържали се, за всеки случай да попитам, но се отхвърля. Трета част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. За. Против. Да проверим. Да проверим при 8. Край на гласуването. Резултатът. Момент. Човекът, който е в компютъра му, трябва още малко време, за да преброи. Гласуваме отново 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един а, от НП в повече. Край на гласуването. Резултат 27 за, 24 против. Приема се. Номер 9 за, против. Въздържали се. Приема се 10 в две части. Първа част за, против. Въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, приема се 12 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, да проверим. Да проверим по втората част на 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Резултат. Един глас повече. Отхвърля се. А виждам, че резултатът е равен. Отхвърля се колегата Томас. А, моята карта за гласуване е по пътя за а, насам. Ами, естествено, трябва да направим нещо в момента. Ние сме трима и нямам а, карта за гласуване. Обикновено сме четирима. Става дума за представител на зелените. Значи, приема се в случая. Приема се. 12. Приема се с а, малко мнозинство, но се приема. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, отхвърля се. 19 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 21 за, против, приема се, да. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 в две части. Гласуваме по първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. След това отпадат 25, 27, 26, 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Две за против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въз... да проверим при четири. Начало на гласуването. Един от НП в повече. Благодаря. А, извинявайте, а, всъщност а, край на гласуването приема се 5. Кой е за? Против? Да проверим. Проверка и при 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се, да. Шест за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Честито, всичко добро! Сега стигаме до точка 11, устойчиво бъдеще за транспорта. Колегата Канчия на е докладчик. А, извинете, точка 10, точка 10 за земеделието. По нея ще гласуваме сега. Гласуваме за изменение 2, за, против, малко по-бавно. Гласуваме за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 Четвърта част за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Едно. А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8, 9, 7, 5 отпадат. 6. кое за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. 1. Б. За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 17 за, против. Да проверим. Чрез електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Резултатът е, че се приема 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 19 за. Против? въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 22 за,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 Приема се. И сега, окончателно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, един от НП в повече, Добре, край на гласуването. Резултат 45, 5 въздържали се, 1 глас против, честито. Преминаваме към следващото гласуване по точка 11 Устойчиво бъдеще за транспорта, докладчик Антонио Канчиан. Точка 1 за, против, въздържали се. Да проверим. Да проверим при едно начало на електронното гласуване, край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се, отпадат а, изменения от 7 до 13, преминаваме към гласуване на 14 за, против, въздържали се, отхвърля се, 15 отпада, 16 за, против, въздържали се, приема се, 17 за, против, въздържали се, приема се, 17 за. Е, извинете. 18. Приключихме 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21, 22, 23, 24 отпадат. Е, пристъпваме към 25. Разделно гласуване. Първа част за, против, е, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Да проверим. Чрез електронно гласуване гласуваме по втора част. Начало на гласуването. Един от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се, да. Един а, глас а, плюс в повече, обаче се отхвърля, тъй като се получава равен резултат. 26. А, приема се. 27.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 на точка 37, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. 33. 33 за, против, въздържали се, приема се, 38 за, против, въздържали се, приема се, 39 за, против, против, въздържали се, приема се, 40 за, против, въздържали се, приема се, 41 за, против, въздържали се, отхвърля се, 42 за. А, момент. По първа част. По 42 първа част. А първа част отпада. Значи, а, да, приключено е. Извинете. Първата част отпада, значи всъщност имам право. Още веднъж. 42. първа част отпада, но по останалата част се гласува. Моля, по именно гласуване. приема се. колега Томс, още една забележка по дневния ред. Аз гласувах по 33, въпреки че на списъка за гласуване е отбелязано, че отпада. Нека да проверим още веднъж 37. Не, по 33 не сме гласували. 37 отпадна. Тогава, нека да пристъпим към окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един глас в плюс от НП винаги се получава така. Край на гласуването. 46, един въздържал се, 3 гласа против. Честито! И с това успяхме да приключим с гласуването много бързо и можем да продължим по дневния ред. Минаваме към обсъждане на точка 12 от дневния ред. Онези, които искат да излязат сега, нека да направят това бързо, за да могат останалите да водят дискусията на спокойствие. Точка 12. Съвместна научно-изследователска и развойна програма за Балтийско море. Тук докладчик е колегата Лена Ек и сега и давам думата. Една минута, ако обичате, защото е много шумно все още. Всички онези, които са били тук само за гласуването, ако обичат бързо да напуснат залата, за да можем да започнем с следващата точка от дневния ред. Дами и господа, скъпи колеги, сега давам думата на колегата Лена Ек и давам думата само на нея. Ако обичате, останалите е, малко повече тишина. Благодаря ви, господин председател. Ще изчакам няколко минути за да настъпи ред и спокойствие. start. Ако обичате да продължим. Така, ако възможно ли е малко тишина? Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Когато създадахме програма, съвместната програма за научни изследвания за Балтийско море, аз се опитах да изтъкна аргументите, които подкрепят тази програма предвид лошото в състояние, в което се намира Балтийско море. Знаете какво беше решението на съвета по стратегията за Балтийско море. Бих искал също така да добавя, че двамата комисари по околната среда и по научните изследвания подкрепят изцяло тази програма. Въпреки всичко си малко загрижена, защото предложенията на комисията са добри по принцип, по същество, предложенията им са добри, но струва ми се, че има като че ли над, като че ли над някакви желания да се услужнат нещата. И в някои части от доклада на комисията трябва да се внесат изменения, струва ми се и тези изменения да настъпат наистина в осмата рамкова програма. В крайна сметка не, не става дума за съществуването или необходимостта от програмата. Бонус не. Става дума за някои допълнителни елементи, като например двустепенното оформяне на програмата, първо стратегически етап и после етапа на предложение. Това е един нов подход. Комисията смята, че това е един новаторски подход. Аз лично смятам, че това е малко прибързано, но в крайна сметка държавите членки трябва да се опитат колкото може по-бързо да приключат стратегически етап, за да се навлезе колкото се може по-бързо в етапа на, приложение. Сега, преминаването от първия, първата фаза към втората фаза трябва да бъде колкото се може по-плавен. Включване на нови аспекти за а, изпълнението на научни програми е нещо добро, но в никакъв случай не трябва да представлява препятствие за гъвкавото и своевременно изпълнение на проекта. Както вече казах, има подкрепа на комисията, на комисарите и на съвета и на парламента по финансирането. Има нововъведения при оформянето на общия бюджет. Аз го споменах и миналия път, когато се изказах по този въпрос. Това наистина е едно нововведение. Целта е наистина да имаме една истинска европейска добавена стойност и това наистина е нашата цел. След няколко години наистина ще можем да изработиме истински принципи за общ бюджет, но за сега все още някои държави членки се сблъскат с проблеми, дори някои и конституционни проблеми с оглед финансирането. Затова в момента сме създали така наречен виртуален общ бюджет, като взимаме предвид трудностите, с които се сблъскват някои държави членки, като Германия в подадени проблеми и Швеция. Това е втория проблем, с който се сблъскваме и в моя доклад аз се опитах да дам някакъв, някакво решение на този е, въпрос като взех предвид всички изказвания и препоръки на колегите. И също така настоявам за едно по-задълбочено сътрудничество с Руската федерация. Знаете, че Руската федерация има так, огромно влияние и е, значение за развитието на Балтийския регион, така че трябва да се не прави всичко възможно за разширяване на сътрудничеството, като се добавят и някои правни аспекти или разпоредби е, в ера Нет Плюс е, е, сътрудничеството с Русия беше много добро на двустранна основа. Руски изследователи участват в програмата, присъстват и участват в семинари и колоквиуми, така че трябва да намерим възможност за колкото се може по-ефективно сътрудничество. В момента се е, провежда програма Ера на Нета Плюса. Е, една е програма, която работи много ефективно. Преди няколко седмици се проведе среща на високо равнище, на която беха обсъд... бе обсъдено положението в Балтийския регион. Имаше е, много е, висококвалифицирани професионалисти, които участваха в това обсъждане. Сега е необходимо да се вземат по и решения, свързани с Еранет плюс тъй като положението е лошо и трябва много бързо да бъдат вземат, да се вземат решения. Същевременно не трябва да има и прекалено много време и е, пра, пра, праз, празноти между свършеното до сега и отпочването на новата програма. защото в крайна сметка решението на тези проблеми ще, бъдат, ще бъде положително не само за Балтийско море, а и за всички морски региони и водни пространства. Благодаря ви много и очаквам да обсъдиме заедно този проблем. Благодаря. Сега искам да дам думата първо на колегата Гирек. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин господин председател. Основната бележка и възражение на, на докладчика е че в доклада на комисията има някои е, неща, които затрудняват функционирането на програма. Става дума за стратегия, но за една много по-глобална стратегия, стратегия, която не включва само Балтийско море, а и целия регион. Аз бих помолил представител на комисията да да каже какви са заключенията, които, които вземат предвид различните предложения. Предвид потенциала на новите държави членки от региона, е, подхода трябва да се е, промени. Аз ще кажа какъв трябва да бъде този нов подход. Първо, научния потенциал на държавите членки трябва да бъде взет предвид – в новите държави членки има много голям потенциал от към ум, умствен, интелектуален потенциал, но инфраструктурите са доста ограничени. И научните изследвания на място са доста развити. Същевременно обаче съществуват известни юридически проблеми, свързани с приложението на други програми. Така че нека, не, нека нещата в никакъв случай не се завъркат. Нека не, не е, скъсяваме първоначалния етап, стратегическия етап, а по-скоро да го използваме много по-целесообразно. Нека да избереме някои приоритети за научните изследвания в Балтийския регион и след това на основата на тези приоритети да е, е, осигурим необходимите инвестиции за създаване на така наречени научни ателиета или научни звена, които да работят наистина на място на терена. И, и по-специално да се отдели голяма роля на новите държави членки, онези, които се присъединиха към Европейския съюз след 2004 година, защото те имат много голям потенциал, научен потенциал и познават добре региона. Аси. Е, kiitoksia paljon е, raportöörille oikein hyvästä työstä. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря и на докладчика. Аз е, подкрепям нейния подход и също факта, че Русия по един или друг начин трябва да бъде включена в е, тази дейност. Аз съм съгласна също с е, това, че трябва да се намерят възможности, които да дадат възможност за ускоряване на фазата преди започване на същинската работа. Този проект е добър повод за това. Причината е, е, че съществува стратегия на Европейския съюз за Балтийско море и при нас в Европейския парламент е известно, че стратегията за Балтийско море всъщност беше създадена по инициатива на Европейския парламент и се радвам, че шведското председателство много активно се занима с тази тема. По мое виждане, тук няма големи различия в мненията. Може би само едно – което спомена докладчика, тези а, общи средства или поне този а, виртуален, виртуален бюджет, аз лично смятам, че някои държави членки ще използват този аргумент, а именно, че този общ бюджет – е, би бил незаконен съгласно националното законодателство на страната и това ще се използва за да се забавят нещата. Обаче голям брой държави членки е, вече се отказаха от е, тази позиция, защото желанието е да се намери функционално решение. Аз мисля, че трябва да се провери дали е възможно за финансирането да се намери един общ подход, така че да се обединим около този виртуален общ бюджет. Естествено, това засяга общите правила на ниво общност, но от друга страна това засяга и националните разпоредби които могат да бъдат много различни и да се намират в противоречие помежду си. Но аз мисля, че бихме могли заедно да се обединим около един виртуален общ бюджет. Ако направим това, наистина би било много добре. И една последна точка, уважаеми колеги. В Комисията по околна среда тази сутрин се обсъжда становището по тази тема и е важно да дойдат предложения от Комисията по околна среда, които да прецизират тази програма от екологични аспекти, но като цяло Комисията по околна среда приветства този подход, защото е, в основата му е заложен факта, че Балтийско море е едно от най-заморсените морета в света и може би много хора в Европа не знаят това. Мисли се, изглежда, че всичко е чудесно организирано в Северна Европа, че всички спазват законите, и че се извършва опазване на околната среда на високо равнище. Тези общи или по-скоро общоприети схващания водят до факта, че се забравя всъщност, че Балтийско море е едно от най-замърсените морета в света. А, от друга страна става дума за вътрешно море за Европейския съюз и тук трябва да се направи нещо и е въпрос на чест за Европейския съюз да а, внесе подобрения в тази сфера. Благодаря, господин Балчетис. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря много на докладчика е, за този всеобхватен доклад, който отразява дискусиите, проведени в нашата комисия. Искам да обърна внимание на няколко неща. Първо за финансирането. Изменение 19 предвижда възможността за а, виртуална общна, общна а, мрежа. А, това е един от случаите, в които трябва да, а, според мен, а, заличим думите а, за обосновани случаи. Също така, Говорим за ролята на комисията, която е обект на оценка на Европейската комисия. Ако тази оценка е отрицателна или се забави, това може да доведе до, до забавяне на цялата програма. Едно е да се каже, че Европейската комисия може да допренесе. Съвсем обосновано е след приключването на програмата комисията да има своята роля, що се отнася до участието на Руската федерация. Не е нужно да подчертавам, че това е програма предназначена за балтийските държави и сътрудничеството с руските учени е неизменно но може би това прекалено изрично споменаване на Руската федерация в документа може да наведе на мисълта, че не говорим за инициатива на 8-те държави членки на Европейския съюз, а за по-голям кръг от държави. Трябва да говорим само за една щедра покана към Руската федерация да се включи в програмата. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя докладчицата за отличния, отлично свържената работа. Три бележки. Първо, осъмте научни общности на държавите членки, които участват в проекта с участието на Европейския съюз. Това е състава. Питам се дали освен тези 8 държави членки, Европейския съюз не трябва да участва малко по е, повече, защото спомнете си, когато е, обсъждахме програмата за Средиземно море, решихме, че освен държавите, които се намират по Средиземно море, трябва да участва и целият Европейски съюз, защото това касае в крайна сметка цялата, цялата наша общност. Второ, а, е, Споменава се тук Русия, но защо не се споменава Норвегия? Норвегия е член на Европейското економическо пространство. Не е ли е, е, целесообразно да асоциираме Норвегия в този проект? Вярно, те не са на брега на Балтийско море, но нека не забравяме, че е, Мавритания и Португалия бяха асоциирани към проекта за Средиземно море, макар и да нямат е, е, бряг по Средиземно море. И трето, а, дали да не, дали да не пред, пред, предвидиме някакви колкото се може по-опростени процедури за финансиране, защото научната общност просто се ужасява от е, сложността на европейските процедури и това не води до нищо ефективно. Благодаря ви. А сега от името на комисията господин Марти. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря и аз на докладчика за отлично свършената работа. Бих искал да благодаря също така на уважаемите членове на парламента за тяхния принос към обсъждането. Бих искал да ви припомня гледната точка на комисията по някои основни проблеми. Първо, така наречената стратегическа фаза на програмата. Стратегическата фаза или стратегическия етап на програмата, както спомена госпожа Ек, е, е фаза, в която ще се определи стратегическия дневен ред на програмата и тази, този стратегически етап трябва да бъде достатъчно дълъг, тъй като задачите, които трябва да реши с екипа на програмата Бонус са много сложни и струва ми се, че е неуместно да да съкръщаваме сроковете, защото това ще бъде в ущърп на качествената работа. Настоявам също така и подчертавам, че по време на стратегическата фаза се работи. Това не е много въпрос време. Това е етап по време на който ще се определи дневния ред, приоритетите с, с помощта на комисията. Втора, второто, втория проблем, господин председател, начина на финансиране или така наречения общ бюджет тук трябва да, е, да подчертая, че комисията смята и настоява да има обща бюджет, защото според, според нас този общ бюджет, един общ бюджет ще бъде единствения начин да се интегрират изследванията на европейско равнище, че това ще упрости нещата и ще ни позволи по много лесен начин да освоиме и средствата и да изпълниме задачите да финансираме е, качествени, добри екипи научни работници, особено е, научни изследователи от страни, е, които имат ограничени възможности. Така че ние настояваме да има общ бюджет. И още нещо – и още нещо свързано с финансовите ресурси и инфраструктурите. Изпълнителната комисия в никакъв случай не, не смята да ограничи нито количеството, нито качеството на инфраструктурите и въобще никакви ограничения няма да бъдат наложени, но смятаме, че трябва да има баланса между от една страна приноса с под формата на инфраструктури и приноса под формата на ликвидности, т.е. трябва да има баланс, балансирано, балансирано участие, защото трябва да се заплащат възнаграждения на научните изследователи. До Рус... До, що се отнася до Русия, госпожа докладчика спомена, че има някои юридически а, проблеми а, свързани с цялостното участие на е, Руската федерация, но при всички случаи е, Руската федерация ще участва в рамките на всички разпоредби, залегнали в седмата рамкова програма. А що се отнася до Норвегия, имаме специален, специално споразумение, така че участието на Норвегия ще бъде възможно, така че господин председател, комисията ще разгледа конструктивно приноса и вижданията на парламента и съвета своевременно и ще даде свое становище. Благодаря. Докладчика, предполагам, пак иска думата. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички уважаеми колеги за подкрепата и за коментарите. С повечето от е, изказванията е, съм съгласна е, и ще се постарая да ги отразя. Ще имаме още срещи с докладчиците в Сянка и други заинтересовани колеги, за да видим как да го направим. За Норвагия. Аз мисля, че е много важно да намерим структура за подобен род проекти, която дава резултати за Средиземно море, за Балтийско море и е ефективна и целенасочена. Норвегия има водещи постижения в областта на изследването на морската среда. Ще видя как можем да го впишем. Е, за сега решението на Норвегия да не се включва. Но аз е, днес следобед всъщност ще се среща с група парламентаристи от Норвегия и веднага ще обсъдя въпроса с тях. За ком... коментарите от страна на Европейската комисия. Много благодаря за думите и с изявлението на, на господин Мати, аз мисля, че трябва да включим в текста и да имаме предвид предстоящите преговори, които надявам се ще се проведат в най-скоро време, та да включим, че решението между първа и втора фаза не е спиращо решение. Това е по-скоро един вид преглед на напредъка и ние го подкрепяме. Мисля, че е важно това да се формулира като текст, защото научната общност е много притеснителна, когато станва въпрос за финансиране. Ние искаме те да се включат и да работят с всички сили по този проект и ще ги уведомим за прекрасните резултати от днешната дискусия. Сега за общния, за общия бюджет. Сега това е нещо, което става възможно в хода на проекта, защото държавите членки още не са уточнили нещата в бюджетен план. Това го направиха в финансовата перспектива номер 5, та трябва да им няколко години, за да нанесат нужните корекции. Ние искаме всички държави и участнички да продължат участието си в програмата ни. И е, те също да е, се е, отдадат на програмата е, без никакви притеснения. Имахме разговори с Германия, за да видим дали Германия може да участва трябва да намерим и израз, който да отразява това, защото а, е, на практика това е, е, едно виртуално участие. В смисъл имаме общи принципи, общи ценности, но също време признаваме субсидиарността в тази сфера. Това въжи за първите е, програми е, от трета до шеста и така смятам, че трябва да се реши този въпрос е, предвид на четвъртата програма. Имаме много добри резултати от разговорите за инфраструктурата за изследователска дейност. Да, има разминавания, има разлика между държавите участнички и това го знаем всички. Ние ще се постараем така че да имаме максимално добра материална база. Тук мисля, че стандартната процедура при всички следователски проекти дава добри резултати, когато се говори за различните видове вноски, финансови и в натура. Накрая за Русия. Да, има затруднения. Знаем, че Европейския съюз се стреми към цялостно спогодба с Русия, където да влиза цялата област за образованието, културата, науката и а, областите, които представляват интерес на нашата комисия. Сега има и полезна страна. При няколко седмици имахме възможност за разговори и Русия прецени тази възможност като толкова важна, че се включи самият господин Путин. Той пое а, ангажименти от руска страна. Това е нещо, на което трябва да се опираме. Виждаме, че на проекта бонус се гледа като на приоритет. приоритетен. Това е добро начало, както и сегашната дискусия за бъдещето. Ще продължаваме нататък с пълната подкрепа на Спанското председателство. То заяви готовността си да се постарае предстоящият съвет едната седмица да постигне максимално добър резултат, така че резултатите да бъдат тук в парламента а, през юни. Благодаря. Благодаря. 3 марта е крайен срок за внасянето на изменения и с това приключихме обсъждането по тази точка. Преминаваме към точка 13, доклад относно Зелената книга на Комисията за управлението на биологичните отпадъци в Европейския съюз. Има думата колегата Чичестър като докладчик. Благодаря, господин председател. Изпълнен съм с надежда. А, по повод на това, че 13 тият пореден номер на тази тема в дневния ред няма да има а, никакви фатални последици, защото се надявам, а, че а, от всичко това ще ни сполети добър а, късмет, а не лош. А, и така, комисията има съобщение за управлението на биологичните отпадъци. Има зелена книга в предложенията, които аз е, формулирах е, с, с е, колегите се обръща внимание на нашата компетентност, а именно потенциалът, свързан с енергетиката, който се съдържа в биоотпадъците. Това е основното в текста, който ние предлагаме. Тук важното е че ние насърчаваме оползотворяването на този ресурс а, с оглед на енергийната а, му а, насоченост, като част от стремежа на Европейския съюз да намалява емисиите на въглероден двуокис във всички е, сфери, както и като средство за засилване на енергийната сигурност. Като цяло знаем, че биоотпадъците са вътрешни продукти или ресурс. И така, ще ни бъде интересно да чуем какво мислят и колегите, ако имат някакви предложения, но се надявам, че това, което казахме до тук, ще отрази а, виждането ни а, пред колегите ни, приятелите ни от а, Комисията по околна среда. А, няколко са моментите, които струва ми се са по-важни. Това са точка 7 и 8, може би. Точка 7 се отнася до това колко е важно да има достъп до мрежата, на а, инсталациите за производство на енергия от биоотпадъци и второ, всички възможности за биотехнологиите да остават отворени. Това са моменти, които са важни за технологичното развитие и оттам за напредък и създаване на работни места. Господин председател, това е от мен. Благодаря. Благодаря колегата Ван Брандт. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. А, ние подкрепяме много от а, точките залегнали в доклада, но има и други, където бихме искали да, по, да имаме допълнителни пояснения от колегите, които, се заним, които заседават в Комисията по енергетика и по околни среда. Първо, какъв трябва да бъде режима на управление на отпадъците? Първо, рециклиране и чак тогава а, производство на енергия от отпадъци и не на последно място е, биоотпадъците и сметищата. В много от държавите членки е, е необходимо да се е, разделят отпадъците и то по, по много по-категоричен начин. Био а, отпадъци, промишлени отпадъци, а, отпадъци от а, здравеопазването и така нататък. И след това би могло естествено да, да, се, да се произвежда и гориво от а, полу, така получените отпадъци. Ние също така а, подкрепяме и казаното от докладчика за производство на повече енергия. Ние а, бихме искали комисията да разработи директива за биоотпадъците, биологичните отпадъци защото ако искаме да имаме устойчиво развитие в този отрастъл, е необходима една специфична директива за управлението на биологичните отпадъци. А, включително и за това, че много от държавите членки трябва да извършат много големи инвестиции за събирането и обработването на този вид отпадъци и просто по този начин те ще бъдат подпомогнати от а, директивата. Аз не смятам, че е, вписването в рамковата директива е уместно и за това призовавам още веднъж комисията да разработи специфична директива по този проблем. Благодаря за дадените указания. Искам да попитам дали комисията желая да вземе думата. Желаете ли да кажете нещо от името на комисията? Добре, заповядайте. Благодаря, господин председател. Сега в Знаете, че в рамковата директива се описват различните категории отпадъци, рециклиране, повторно използване е, производство на енергия и след това отлагане. Така че всичко това е много подробно разписано в рамковата директива. По втората е, точка, необходима ли е специфична директива или изменение на рамковата директива? Вероятно знаете, че в момента е, приключваме една, е, едно изследване на въздействието е, относно управлението на различните видове е, отпадъци и в момента е, проучваме резултатите от използването на различните юридически е, инструментариум. Все още няма резултати и ние ще направиме просто един списък на преимуществата и недостатъците на, на различните юридически а, актове, които помагат за това. Господин Чичестър. Yes, thank you, chairman. Да, господин председател, с ваше позволение, бих искал да отговоря само по въпроса за това дали да има отделна директива точно по тази е, смисъл по тази тема. Струва ми се, че комисията още се обмисля тази идея, защото е важно да се обмисли тя наистина добре. Дали а, да действаме? Ако действаме, това трябва да бъде наистина предпазливо. Моя опит а, е следния. В югоизточната част на Англия се извършва разделно събиране на отпадъците. <clears throat> Има различни а, опити с различни схеми за това разделно събиране. Например, био разградимите отпадъци се събират веднъж на две седмици. А местните власти се отметнаха и сега се събира ежеседмично този вид отпадък, тъй като а, с а, събирането на биоотпадъците а, в такъв продължителен срок е свързана опасността а, тези отпадъци да си гният най-спокойно. Сега, въпросът е дали да се извърши законодателно уреждане на цялата тема е, биоотпадъци. Е, Струва ми се, че ако направим това, е, вредата ще е по-голяма, отколкото ползата, тъй като бихме искали хората да а, решават въпросите на по-малък, в по-малък мащаб, например чрез разделно събиране и компостиране и връщането им в употреба, има опасност да се стигне е, до прекомерно регулиране по нормативен път на тези неща. Така че аз не бих прибързвал а, мисля, че е добре да се уреждат въпросите свързани с онези отпадъци, които а, не могат да се намаляват като обем, не могат да се опозотворяват или да, се, а, да служат като вторични суровини. А, там може да се а, работи за извличането на енергия, вместо да се е, чудим как по друг начин да опозотворим този вид отпадък. Така ми се струва но можем да разгледаме тези въпроси и по-нататък. Аз не съм против по принцип, но не изгарам и от някакъв особен плам в тази посока. Благодаря. Изненадващо е, че срокът за внасяне на изменение е 17 март. До 17 март. Не, не. Момент, променене. Извинете. 25 февруари, значи тази седмица. Много е кратък срок и не остава време, а гласуването е на 18 март. Благодаря. Виждам, че няма други изказвания, с което е, приключихме работата за тази сутрин и ви очаквам след обед отново.